облегчава въвеждането на съответните международни правни актове в европейското ни законодателство. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожа Даманаки. Закривам дебатът. Вотът е в 12 часа утре. Сега преминаваме нататък към въпрос към е, комисията за споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания. Госпожа Фрага има думата. Господин председател, споразумението с Мавритания изтича през 2012 година и ние предлагаме продължение на мандата на споразумението. Съвета скоро ще вземе решение. Трябва да бъде взет предвид член 218 ние вече помислихме за този член, за да могат да бъдат взети предвид и други законодателни актове, за да може да бъде направено едно добро споразумение. Мисля, че трябва да участваме в процеса също и по повод на продължаването на мандата. Комисията по рибно стопанство предлага нова процедура по отношение на Мавритания, за това задаваме този устен въпрос. И бихме искали да предложим и един проект за резолюция по повод на това споразумение. Искаме с това резолюцията да бъде взета предвид в протокола. Мавритания е много важна за Европейския съюз като партньор. Става дума за 29% от ПВП е, на Мавритания, което тя получава от е, дейностите предмет на това споразумение. А за Европейския съюз тези дейности са също много важни, защото по този начин внасяме риба. Направили сме предложения, които са отразени в компромиса, който ще бъде обсъждан от политическите групи през следващите дни. Освен това, искаме да изкажем мнението, че на първо място за Европейския парламент актуалната подкрепа и финансовия принос – и правилното използване на парите е от огромно значение, защото всич, целият този бранш е много важен. Също и в контекста на едно модерно, устойчиво рибарство. На второ място, важни са научните изследвания, те също трябва да бъдат взети предвид. Задачата е да се преценят правилно ресурсите и, за, и задачата е да се оцени и анализира правилно биологическия запас на рибата. Трябва да се направят предложения за флотите в мавритански води. На трето място е, става дума за флотите, които действат в тези води от трети страни. Тук имам предвид най-вече анализа на възможностите на Мавритания в Европейския съюз. Трябва да бъдат взети предвид истинските, реалните, необх... реалните потребности на флотите. Заедно с това ще се преговаря и по технически въпроси, за които засягат различни рибни видове. Трябва да се заплащат хващането на определени риби. Трябва да се провери как ще се спазва клаузата за контрола. Също така и преференцията за альтернативни методи за риболов трябва да бъде взета предвид. Важни са променливите критерии. И двете страни трябва да спазват задълженията си, като трябва да се каже, че задълженията ще имат влияние и върху новия протокол. Госпожо комисар, обръщаме се към комисията да вземе предвид това становище, което ще е част от бъдещия компромис, който ще се обсъжда в следващата пленарна сесия молим за осветление на този въпрос. Благодаря. А, госпожа Даманаки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на а, госпожа Фрага, председател на Комисията по рибарство, за този устен въпрос. И трябва да кажа, че аз а, приветствам участието на парламента в тази процедура. А, споделям нейните опасения нейната загриженост, ще направим всичко, което е по силите ни, да, да постигнем най-добри резултати. Нека ви информирам сега малко по-подробно за нашето споразумение с Мавритания. Целта на споразумението е да запази ресурсите и осигури тяхното устойчиво използване. Ние също така искаме да предотвратим незаконният риболов, да се борим с него, да помогнем за развитието на, на пристанищните инфраструктури възможностите за риболов бяха намалени, намаляваха преди изключването на това споразумение. Съществуват трудности, които трябва да се опитаме да преодолеме по най-добрия възможен начин. Съгласен съм с госпожа Фрага по този въпрос. Споразумението с Мавритания стана, е особено важно в, от финансова гледна точка. Най-важното от всички наши споразумения в това отношение. Като има предвид това, комисията разглежда въвеждането на условия, свързани с секторната подкрепа в новия протокол. Това ще бъде постигнато, между другото, и чрез разделянето на правата за достъп е, и плащанията за подкрепа на различните сектори. Това ще ни даде възможност да реагираме по-ефикасно на проблемите, е, когато оказваме секторна помощ. В същото време ще осигурим плащанията за достъп, а също така и подмагането на дейността на риболовните кораби, тъй като в никакъв случай не искаме да пречим на риболовната дейност по отношение на секторната помощ, изпълнението беше много високо през 2008 и 2009 година. Противно на това, през 2010 година имаше много ниско изпълнение на секторната помощ, само 52% в Средиземноморието. Това се дължи преди всичко на високата степен на неосвояване на фондовете от Мавританското министерство. Миналата година мавританската страна взе решението да раздели на два транша плащанията за секторната помощ. Комисията задържа 9 милиона от общо 18, т.е. половината от предвидената сума, за, преди, за да изчака дали да види дали ще се постигне по-висока степен на ниво на освояване. Новият механизъм, нов механизъм беше въведен като временна мерка. Този механизъм ще започне да действа през първото 6 месече на 2011 Това ще допренесе за гарантиране на това, че разпределението на фондовете ще става така, че да престече да отиват само за помощ, секторна помощ новият протокол през 2012 година ще вземе предвид преразглеждането на общата политика в областта на рибарството, като също така включи клауза за първи път за опазване на човешките права и развитие на демокрацията. Съветът на седмица ще приеме този нов, нов мандат. От влизането в сила на, новите, на новият регламент, комисията работи в тясно сътрудничество с контролните органи на Мавритания. Опитваме се да гарантираме необходимото опазване на ресурсите и тяхното надежно управление. И накрая нашите действия са свързани с Мавританския план за действие, чиято цел е да улесни установяването на частни европейски предприятия, било отделно, било в е, е, съвместни предприятия с мавритански предприятия в, в е, и най-подходящи форми за сътрудничество между частният и а, публичният сектор. Благодаря. Благодаря, господин Кадек. Две минути. Благодаря, господин председател. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, съответно на 218 член на 10-та алинея от договора, парламентът сега има правото да дава своята санкция за сключването на споразумение между Европейския съюз и трети страни. И парламентът във всяко време има правото да дава своето становище сътрудничеството между Мавритания и Европейския съюз следва да бъде подновено през 2012 година. И тази форма на сътрудничество при 900 000 тона улов е сред най-засилените в отношенията на Европейския съюз, особено що се отнася до главоногите и черупчещите. Това, което каза комисията по въпроса, както току-що всъщност вие казахте, госпожо комисар, ни вдъхва доверие. Е, от друга страна, е, отношенията между Европейския съюз и Мавритания е, засягат развитието на местния е, риболов, е, а от друга страна някои от риболовните кораби на Европейския е, съюз са неправилно, без основания спирани от мавританските власти. Има редица затруднения, които мавританската страна издига пред работата на европейските корабособственици qui s'appliquent aux armateurs européens. И следователно е необходимо в рамките на новото споразумение да бъдат уточнени техническите мерки, които се прилагат за европейските корабособственици, които са обект на дискриминация в мавритански е, води. Е, например, в сравнение с китайския флот. Е, Китай е, сключва договори за смесени предприятия с Мавритания. Китайските кораби е, плават под мавритански флаг е, и е, не подлежат на каквито и да било санитарни контролни мерки, да не говорим за хищническото опустошаване на мавританските риболовни ресурси. На всичко това следва да се сложи край, не само за да се запазят рибните ресурси, а и за да бъде облегчено положението на европейските риболовци. Бих искал е, отново да кажа, господин председател, е, тук в Страсбург всички сме много добре и е, тази пленарна зала има своята 100% роля. Е, да, разбира се, имаме две пленарни зали, казва председателят. Господин Арсенис има думата. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, колеги. Инициативата на социалистите по резолюцията за Споразумението с Мавритания има за цел да бъде попълнена една празнота. След влизането в сила на Лисабонския договор, ние, Европейският парламент, има изрично регламентирана роля по вземането на съвместни решения по съществени европейски въпроси. От парламентът се очаква да ратифицира международноправни акта, в това число споразумения между Европейския съюз и трети страни за риболов. Тази роля на парламента обаче не може да бъде изпълнявана правилно, освен ако не разполагаме с пълната информация. Ако не бъдем изцяло включени в процеса на преговори. И ако това не стане преди да бъдат взети окончателните решения, нещата няма да вървят както трябва. За съжаление, по-настоящен вече е факт един сериозен проблем. От парламента се иска да ратифицира споразумения, които действат вече в продължение на повече от една година. Не сме осведомени за напредъка на преговорите, не и официално, а, наскоро парламентът се натъкна на проблеми в усилията си да получи достъп до документи, отнасящи се до изпълнението на предходни споразумения. Твърде голяма част от споразуменията за риболова предстои да бъдат изменени и допълнени. И ние определено следва е, да се стремим да избягваме всякакви проблеми, да се стремим към допринасянето на действителна полза не само за Европейския съюз, а и за тези страни, с които сключваме споразумения. В Мавритания е, е особено остър проблема за незаконния риболов, за неправилната употреба на риболовен инвентар и парламентът, според мен, трябва да се постарае споразумението да бъде по-добро и след това да бъде по-правилно изпълнявано. Господин Дин Хаглун за две минути. Благодаря. Най-напред, като въведение искам да кажа следното. Миналата година бях в Мавритания, за да видя как функционират нещата. Трябва да призная, че не всичко е така, както бихме си го желали. 5 милиона евро са помощите, които даваме. В този смисъл въпросът е важен както за нас, така и за мавританската страна. Трябва да кажем, че Комисията в стратегията 2020 говори за това как Европа да подобри своите споразумения. Мисля, че нещата могат да се подобрят. Може да се подобри предлагането. Въпросът е как тези средства да се абсорбират по-добре. Трябва да си спомним, че споразумението говори за това местното рибарство да бъде поощрено. В нашето пътуване видяхме, че има малки риболовни предприятия и целта да се поощри местното рибарство трябва да се промени. Трябва да помислим какво правим, особено що се отнася до бъдещото развитие. Имаме отговорност при подобни споразумения. Ние взимаме ние участваме във вземането на решение и това ни задължава да получаваме достатъчна, в достатъчна степен информация. Тази информация трябва да изискване, изискваме. Трябва да изискваме информацията от комисията. Благодаря. Much, uh, Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Най-напред трябва да кажа, че приветствам намеренията на комисията, така както те бяха изложени във връзка с преговорите. Но е, е, е, това, че ще включиме клауза за опазване на човешките права и развитие на демокрацията, това е чудесно. Ние искаме всички по-отговорен риболов. Това е нещо, от което имаме нужда. За жалост, това никога не се постига в съществуващите споразумения. Необходимо е също така да се осигури достъп. Достъп на европейските кораби, но защо само за излишъка от риба? Тези ресурси прекалено много се експлуатират и се надявам, че в бъдеще това ще бъде прекратено. работната група по малките пелагични риби а, а, заключи, а, че ако а, че те са прекалено много а, ловуват и биомасата е намалена с 75% в водите на континенталния черв на Мавритания от 2007 година до сега. Тоест, какви излишъци от риба възнамерява комисията да открие в мавритански води? И а, независимо от това, че продължи ли Европейския съюз да предоставя секторна помощ на Мавритания, въпреки че ще се намалят възможностите за риболов в маритански води. Не трябва да се ловува прекалено в тези води, защото това може да струва много скъпо. Благодаря. Благодаря. Сега, господин Ферера, имате минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Вече от 20 години имаме споразумение с Мавритания. Отдавна говорим за устойчив риболов в тази зона. Какви са на практика реалните резултати? Рибо, рибалския сектор, рибалството в Мавритания е все още доста слабо развит. Няма достатъчно, не е достатъчно развито, развит дълбоководният риболов, няма е, достатъчно условия за разтоварване на брега, на улова и така нататък. Е, повечето от намеренията в това отношение останаха само на книга през последните две десетилетия. Е, значи, всичко това се свежда до това да се отпуснат определени суми пари и да се използват ресурсите на тази страна, страна, която не може пълноценно да използва собствените си ресурси, като лови и реализира на пазара рибата, която може да се лови крайните брегове. Тук става дума за суверенитета и независимостта на една страна. И особено за липсата на достатъчно съоръжение за разтоварване и обработване на улова на брега. 6, 500 км брегова ивица има, но въпреки това много голяма част от тулова се разтоварва в други страни. В, затова трябва да помогнем на нашето сътрудничество с Мавритания, трябва да помогнем на, на мавританските власти в преговорите, ако не искаме, искаме да имаме плодотворно сътрудничество с Мавритания. Благодаря. Госпожа Неве взима думата за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, споразуменията за риболова с трети страни следва да гарантират адекватно равновесие между економическите права и устойчивия риболов и опазването на околната среда. Тоест Европейският съюз би следвало да изнася положителната си риболовна практика отвъд своите териториални води, като по този начин допринася за опазването на морските ресурси. Що се отнася до споразумението с Мавритания, тези положения са особено важни. Създаването на работни места, борбата с бедността, изграждането на секторната инфраструктура са важни цели, но основната цел е да се утвърждава устойчивия риболов, да се противодейства на незаконния, безучетен и нерегламентиран риболов. Така че не е достатъчно общностните риболовни съдове просто да спазват изискванията за опазване на околната среда и кодексите на поведение, приети от Организацията на ООН за земеделието и прехраната. Същите изисквания следва да бъдат спазвани от всички оператори в съответните е, води. Тъй, че е неотложно необходимо Мавритания да изисква от останалите страни, с които има споразумение за партньорство, да спазват същите правила, каквито изисква от общностните риболовни съдове. В противен случай, нашите риболовци ще бъдат поставени в неравностойно положение, а целите за устойчиво управление на риболовните ресурси няма да бъдат постигнати. Благодаря, господин Милана. Има думата за една минута минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, според мен ние сме изправени пред два проблема. Единият е от формален методологически характер, а другият е по съществото на въпроса. Що се отнася до методологията, проблемът се състои в това, че е, разискваме тук на основата на въпрос за устен отговор, за което следва да сме благодарни на госпожа Фрага. А тук става въпрос за право на Европейския парламент съгласно Лисабонския договор. Трябва да се сложи край на тези тактически ходове, е, просто за да осъществим правата си по процедурата за съвместно решение. Съвместното решение е, добива своя същински смисъл едва когато процедурата се спазва от край до край. А що се отнася до съществото на въпроса, аз съм съгласен с много от вече казаното от колегите. Но нека подчертая, че следва да оценяваме ефикасността на споразуменията за, риболов, за риболова, така че те да не са просто търговски споразумения, с ценови параметри и какво ли не. Е, те би трябвало да бъдат споразумения за поддържането на устойчивостта и на економическото благосъстояние на третите страни. Трябва да оценяваме напредъка по създадените работни места, по технологическите нововведения, е, в дребния е, нетърговски риболов. Тук не трябва да става дума единствено за търговски стокообмен, а за спогодба, за споразумение – за риболова с всички последици от това. Госпожа Барера, една минута. Още една година ще остава до изтичане на старото споразумение. И мисля, че споразумението е един добър инструмент. Това е инструмент за развитие на самата страна, а и на политиките в областта на риболова. Нека си спомним, че Маври Великобритания печели от риболова 29% от своя БВП. Това е една възможност за развитие на страната. Укрепването на споразумението ще допринесе до, за устойчивото рибаерство и тук трябва да помислим за незаконния и нерегламентиран риболов. Трябват ни повече средства за научни дейности, за анализи на рибните, на, на рибните ресурси. Важно е мавританското правителство да разполага с добрата административна структура, да я развива, за да може да освоява средствата от Европейския, от Европейския съюз. Хубаво е, че има клауза за демократизация на страната и за човешките права. Тези споразумения са инструмент за демократизация на страните. Благодаря. Господин Санчес. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Много голямо впечатление ми направи това, че има мандат за подновяване на споразумението между Европейския съюз и Мавритания, което да замести предишното споразумение. Преговорите трябва да се водят в дух на истинско сътрудничество. След приемането на влизането в сила на Лисабонския договор, новият протокол, който се основава на състоянието на ресурсите, трябва да поставя специално ударение върху устойчивия риболов на европейските риболовни на флоти. И Европейския съюз трябва да помогне за развитие на риболовните флота, риболовната флот, риболовния флот на Мавритания. Необходимо е да се спазва международното право, да се зачитат човек, правата на човека. Компенсациите в момента възлизат на една трета от бюджета на Марокко, казва ораторът Е, необходимо е също така да се окаже помощ е, на Мавритания за борба с незаконният риболов. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Валенса, имате думата за една минута. Благодаря, господин председател. Европейските кораби ловуват по традиция в мавритански води и затова е необходимо да сътрудничим с страните от Западна Африка. Необходимо е да помагаме за запазване на работните места, както в региона, така и в Европа. Но необходимо е западноафриканският риболов да достигне нормите на европейският пелагичната фло, риболовна флота е важна, не само, има значение не само а, економически, но също за това, защото осигурява суровини за обработ, преработващата промишленост. И това трябва да продължи, това е в интерес на Европейския съюз техническите страни на протокола трябва да се зачитат в интерес на отношенията в бъдеще между Европейския съюз и Мавритания. Господин Мелцер, имате думата за една минута. Благодаря, господин председател. Едно ново споразумение с Мавритания е за това толкова важно, защото става дума за споразумение в една много чувствителна област. Това е една област, която се намира в Северна Африка, а това е фокуса на световната политика в момента. Знаем, че това споразумение ще е от полза за економическото развитие, но от друга страна това споразумение трябва да взима преди екологичните принципи. След като бюджета на Мавритания разчита до една трета на риболова. Вижте се колко важно е това споразумение за Мавритания. Но това споразумение е важно и за Европа. Екологичният принцип е едната страна на метала, другата страна е демократизацията на Мавритания и спазването на човешките права защото много е възможно и тази страна да получи подобни, да, да стои пред, да е изправена пред подобни проблеми, както и другите африкански страни. Благодаря. Господи, госпожа Даманаки. Микрофонът не е включен. А, благодаря на всички за изказванията. Бих искала категорично да заявя, да го повторя всъщност, че приветствам. Искрено приветствам участието на парламента в договарянето на това споразумение, както и на други подобни на него. Бих искала също да ви припомня, е, че вече действа ново рамково споразумение между Европейската комисия и Европейския парламент относно подробните условия за участието на парламента в този процес и ние сме готови да го спазваме. Именно в рамките на това споразумение аз съм тук, е, за да ви информирам, за да облегча вашата роля и ви уверявам готовността си да съдействам за усъвършенстването на процеса, на метода, както тук е, се коментира. Що се отнася до съществото на въпроса? Необходимо е по един много предпазлив, внимателен и премерен подход да е, работим по този въпрос. Поради спецификата на страната, поради е, развитието на, на събитията в тази част от света по-настоящем. Така че необходимо е да търсим едно равновесие между излишъците, наличието или не на природни ресурси от една страна и интересите на нашите риболовни флотилии. Ние бихме искали, разбира се, да съдействаме на европейските риболовци да, да осъществяват дейността си в този морски басейн при равноправни условия. Разбира се, нашите флотили не са единствените, които е, осъществяват риболов в тази част от, от, от, от е, от е, морето поради което наистина е необходимо да търсим и равноправие. А трябва да се стремим също към много внимателното изразходване на парите на нашите данакоплаци. И аз приемам, че трябва да се постараем повече, тъй защото паричните средства, които отпускаме, да стигат до онези, които наистина се нуждаят от тях, онези, за които те са предназначени. И, и тези крайните получатели, бенефициери на тези средства имат своята роля, имат своя принос за благоденствието на Мавритания. Приемам също така, че се нуждаем от по-категорични експертни и по-конкретни експертни становища, по точни количествени данни, за да можем осведомено да отстояваме позицията си в отношенията с Мавритания. Какви са намеренията ни? Следващата седмица ще се обърнем към съвета, ще поискаме твърд мандат за воденето на преговори, след което ще информираме съвсем конкретно и текущо, постоянно Комисията на Европейския парламент по риболов. Но след всичко това бих искала да заявя, че ако смятате, че този нов протокол ще включва хуманитарна клауза, клауза за правата на човека, това наистина ще бъде от взаимна полза. И за нас, и за Мавритания. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожа комисар. Благодаря на всички. Закривам дебата. На следващата пленарна сесия ще се гласува. В следваща точка от дневния ред. Устен въпрос към комисията. Стратегия на Европейския съюз за региона на Атлантическия океан. Господин